Hello, how are you? Do you hear me and you and do you see me? Yes, we hear you. We see oh. you. Okay, perfect. So welcome to everybody and let's start this. Uh... Добре, дошли на всички. Нека да започнем заседанието на нашата комисия. Ще говоря на испански. Знаете, че у нези, които ще се присъединяват към нас от разстояние, могат да слушат и превод. Днес имаме 9 езика. Английски, испански, немски, италиански, полски, френски, румънски, унгарски и български. Нека да започнем и ще говорим на испански. Първата точка от дневния ред. А, ако няма възражение, можем да приемем дневния ред за днес. Виждам, че няма възражения, така че смятаме дневния ред за прият. Втората точка. Всички сте получили протокол от предишното заседание. Това е заседанието 14 юли. Ако няма възражения, може да се смята протокола за одобрен. Трета точка Както вече казах, осъществява се превод на и от 9 езика. Затова службата на Европейския парламент, отговаряща за устния превод, ви моли да има и образ, и звук, когато се включвате от разстояние. И преминаваме към четвърта точка, която, което е, е първата ни петиция 352-2019 година. Петицията е внесена от румънски но относно твърдени за нарушаване на трудовите права в Исландия. И заедно с това разглеждаме друга петиция 423-2019 година, внесена от друг румънски гражданин, подкрепена е петиция от три подписа относно твърдения за нарушаване на правата на работниците от Европейския съюз в Исландия. Дам думата на вносителят на петицията. Всеки един от тях има по 5 минути. След това комисията има думата за 10 минути. След това всеки от ораторите, който ще получи думата в първия кръг, ще има възможност за две минути. Във втория кръг ще имат ораторите разположение по една минута Носителят на петицията след това като заключение ще има право на дума в продължение на две минути. Заповядайте, имате думата.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 Am apăsat. Este în regulă? Да, натиснах. Но чувате ли ме? Чуваме вносителя, но не можем да го видим.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 could you please press speak button? Yes, I do. Am apăsat. Este în regulă. Mă auziți? Може ли да натиснете отново бутона за а, микрофона си? Чувате ли ме? Да, продължаваме да ви чуваме, но продължаваме също така и да не ви виждаме. Как да направя така, че и да ме виждате? Ще се свържем с вас съвсем скоро. Um, let's try, can we try the... Председателката, нека да се опитаме да преминем към втория петиционер или ще дадем думата на представителя на комисията от Генерална дирекция за етост. И питам службите, техническите служби. Okay, we try to connect with uh, European Commission. Ще се постараем да свържем с Европейската комисия в такъв случай. Mr. Perez, could you please press speak button? Yeah. Господин Перес. Thank you. Благодаря, госпожо Монсерат. Съвсем накратко ще се изкажа по отговора на комисията по тази петиция, тъй като получихме някои документи от страна на вносителите. Все още анализът, който комисията направи в първия си отговор, въжи. Това означава, че актовете, описани от вносителя, са актове на различни лица и няма обстоятелства, които да сочат към това, че обществените институции в Исландия и са направили, са участвали в извършване тези актове, нито пък нарушение на общата практика, тъй като става въпрос за случаи, въжащ за две или три предприятия. В тези обстоятелства има вероятност да се осъществило нарушение на исландското законодателство, но по така представените обстоятелства не можем да заключим за нарушение на европейското законодателство. Европейската комисия така или иначе иска да почертае, че няма правомощия да се занимава с нарушения в исландското законодателство. Има такъв орган, както посочихме и в първия си отговор от страна на комисията – Европейския орган за наблюдение, ЕФТА, който има задача да следи спазването на законодателството от страна на Исландия. Ако вносителят желая, можем да предоставим контакти с органа за наблюдение на ЕФТА и съответно съответния директорат в Исландия, звеното в Исландия, за да може да насочи своето оплакване, своята жалба там. Благодаря ви много за вниманието. Thank you very much. Много ви благодаря. Нека да се опитаме да се съвържем с носителите на петицията, ако можем да установим връзка с тях. Мис Визерно Дорин. Please press the speak button. Bună ziua, doamna Monserrat. Mă auziți? Чувате ли ме, госпожо Монсерат? Да, виждаме ви и ви чуваме. Mr. could you please press speak button? Господин Визерено, може ли отново да натиснете микрофона си? Виждаме ви и ви чуваме. Можете да започнете. Здравейте, госпожо Монсарат. Здравейте на всички. Казвам се Дорин Визирано и съм европейски гражданин, който работи, който живее в Румъния. Искам да обърна внимание на следните факти. През 2020 година подадах тази информация към европейските депутати. Моята петиция 0423 от 2019 година не са взети про, а, предвид някои доказателства и има някои разминавания. Докладът, репортажът от румънската а, телевизия ТВ1 и ТВРУ, там а, се показва, че ние сме били обект на и а, е, нарушение. Сме живели в наистина ужасни условия, а мен ме нападнаха и им не ми е, платиха. А, е, отида в полицията с а, а, най-различни проблеми, включително щупвания. И те ми казаха да се върна след 3 седмици, защото трябва да попълня формуляр онлайн и а, на тях са им необходими 3 седмици, за да го преработят след всичко, което преживях, трябваше да работя още две седмици и тез, този, който ме нападна, изпрати а, друг работник, за да ме а, изпрати на а, лекар. Трима лекари ми казаха, че трябва да бъда хосп хоспитализиран, защото имах и много сериозни болки, а, а той ми нареди да се прибера в къщи. Ние бяхме двама души в същата стая, усилията, а, условията бяха наистина отвратителни, нищо не съм получил като заплащане, нито стотинка а, за всичко това, което а, изработих за това предприятие в усилия, а, в условия, които бяха наистина ужасни Обърнах се към синдиката на предприятието, предложен от собственика на предприятието и се оказа, че трябва да заплатя в този синдикат и така направих го. F-Link се казваше синдиката, но те така и не ме представляваха пред различните инстанции. Толкова много документи имах, които им изпратих, които те ми изпратиха на свой ред. А те всичко укриха, всички доказателства. Казаха ми, че трябва да се занимава, да се занимават с всичко това, ако им плаща. А, и аз обаче не притежавах такива суми и трябваше да използвам а, заеми, връщайки се в Румъния, а продължавам да имам проблеми с чуването. Най-редовно трябва да ходя до болницата, до поликлиниката, за да извършвам различни тестове, да ми се правят различни а, терапии. И имам много свидетели, хора, които бяха с мен, било то а, при лекаря, при а, адвоката на предприятието. Той на свой ред ми каза, че ако се свържат с него, предприятието ще припознае всичко и а, наистина бях третиран като куче, биха ме, нищо нямах за ядене и как се очаква от мен да се боря за правата си при положение, че трябва да вземам назаем средства от Румъния – И наистина много често се случваше така, че имаше а, готови да бият, когато хората си поискат чисто и просто заплащането. А, вие дадахте думата на представителя от комисията, но аз искам да му кажа, вие нямате представа как се случват нещата а, на място. Нямате представа какво е. Гледате документи, но те не представляват а, цялата реалност. Изпратих 5 кг хартия а, с доказателства. Но ако вие не искате да чуете, а, а, нека да ви кажа все пак, че исландската част е готова да припознае всичко. Наистина не се спазват а, условията на труд. А, хартата на човешките е, права не се спазва, основните човешки права за Европейския съюз не се спазват, няма достъп до здравеопазване, няма а, нищо за което да се хване човек. Изпратиха ме вкъщи и исландския лекар ми се обажда и ми казва, нямате възможност да пътувате, трябва да, а, да претърпите съответното лечение първо. И синдикатите, и полицията. Синдикатите не ме представляват. Имам документи, че съм част от тяхното досие. Аз не искам да играя Извинете, вече се изказват в продължение на 5 минути. Аз бих искала все пак да спазвам графика, затова ще ви помоля да приключите вашето изказване. Mr. Vizer, please press, press speak button. Vă mulțumesc foarte mult. Un singur minut. Благодаря ви. Моля ви само за още една а, минута. Наистина бяха нарушени много а, права. Имам всички доказателства, които ви изпратих и моите колеги са ви изпратили и дори и за 4.23 за 2019 а, наистина бяхме третирани нехуманно. И смятам, че заслужаваме едно справедливо и правилно а, решение. Няма какво повече да се каже. Благодаря ви. И сега даваме думата на следващия вносител на петицията. Bună ziua membrilor comisiei. Sunt un cetățean român Здравейте на а, всички членове на а, Комисията по петиции. Как, аз съм румънски гражданин, а, както и а, моите а, колеги зад мен, които са вносители и все пак ние имаме право на човешки права, както всички европейци. Ние сме част от 0423 от 2019 година. Петицията. Два репортажа бяха излъчени от през декември 2019 година от ProTV и от ТВР, които през 2019 година също а, информираха и исландската преса за тези актове на насилие, за проблемите свързани с настаняването, социалните проблеми, а, които, а, на които бяха обект на източноевропейските граждани тази петиция беше а, приета и ние сме 30 граждани на Европейския съюз, 29 румънци, един българин. Ние разполагаме с всички доказателства, всички документи а, и сме ги предоставили на Европейския парламент, за да се свърже директно с исландското а, правителство. Ние сме се свързали и с а, синдиката Ефлинг, на който сме членове. за да се свържем и с исландското правителство и исландската администрация. А, с Бернардо Тир е същия а, този, който не спазва исландското законодателство, нито харта за човешки а, права, нито основните човешки права. И а, държа да ви кажа какво, за какво настояваме. 37 граждани, 36 румънци, 37 е българин. PowerPoint презентацията сте получили. Имаме различни проблеми, тъй като много от нас Харанарут Венатотир поставя под въпрос а, това, че трябва да, да има петиция, защото било и изолиран а, случай, но дискриминацията и насилието по същия начин а, могат да се наблюдават и в едно предприятие и след това в друго, което вече е в лид. Наистина а, синдикатите не използваха доказателствата, които представихме. Ние ги представихме и на румънското посолство, но в крайна сметка ни казаха, че само 18 европейски граждани са част от този процес. Синдиката ни каза, че няма да вземе предвид доказателствата ни, а ние изпротихме всичко това по почтата, Имаме и а, един а, от нас, който работи като преводач и той ни каза, че това е само фасаден процес а, и се разгледат ръждат само случаите на тези, които са от 2019 година, януари, февруари, март, които са а, работили, а тези от нас, които са работили през 2018 година, не са взети предвид. Нашите права се нарушават още повече. наистина нехуманни условия, при които живеехме. Условията на настаняване бяха невъзможни и предприятието, което пое а, дейността, а, имаше и полски граждани в а, този процес и а, полските граждани починаха и а, това беше по време на пандемията и не сме получили а, тези доказателства за смъртта, смъртните актове, но ви приканвам да разгледате тези два репортажа а, и а, местната преса е припознала тези нарушения на правата, това насилие, а, ние сме европейски граждани. Много от балтийските граждани, българи, поляци, които също страдат под ударите на а, това насилие. Нямаме а, достатъчно добро заплащане, работим в условия а, в Исландия повече от 20 часа, макар че се твърди, че са 17 часа. Някои а, живеят в хотели, а ние в нехумани условия. Уважаеми господине, ще ви помоля да приключите, защото вече говорихте повече от 5 минути. Благодаря ви. Mr. Peptenau, you can conclude. Please press speak button. Господин Пептенау, моля ви да натиснете бутона на микрофона. Заключението ми е, е в обращение към комисията на по петиции в Европейския парламент. Моля, разгледайте всички доказателства. Моля, вижте тези репортажи на румънската телевизия, които бяха излъчени и в Исландия. И а, националната а, телевизия в Рейкявик. Имаме доказателства за злоупотреба. Е, моля ви, взете, вземете всичко това предвид. Не е изолиран случай, ние не сме лъжци. Различни такива случаи има с един и същи, едно и също лице и а, то бива защитавано от исландска а, страна. А, нямаме достатъчно средства, за да гарантираме своите права. Нямаме къде да настаняване, нямаме как, друг изход. А, и сме граждани на Европейския съюз, имаме права, пълноправни европейски граждани сме, затова и имаме голяма надежда, нашата надежда е Европейския парламент. Вашата, без вашата а, подкрепа Исландия ще стане държава, в която се припознават проблемите в пресата и от синдикатите, но не се разрешават. И най-вече за. Уважаеми господин, времето ви изтече. Им. Им. И сега ще дадем думата на господин Фалка от НП. Той също ще се включи по видеовръзка. Doamna președинте, драж колеги. благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, изслушахме позицията на вносителите на петициите и искам да отбележа следното. Наблюдаваме економически възход в Исландия след кризата, 2008-2011 година. Економическото развитие е невероятно в Исландия през последните години, така че те се нуждаят от много работна ръка, която си набавят от източна Европа. И много хора се отправиха към Исландия. Между впрочем, Получаваме вече е, доста такива петиции от румънски граждани, които посочват, е, че не само се, те получават е, минимални заплати в сравнение с исландските си колеги, но и правата на труд, правата, основните права не се спазват. Между прочим, въпросните репортажи се излъчиха не само в Исландия, но и в Румъния. И благодарение на тези репортажи става ясно при какви условия тези работници са настанени и отношението на работодателите към тези работници. Мисля, че в общо економическо пространство а, би следвало да се спазват и а, правата на труд. Условията на труд, това въжи за Исландия. Между впрочем, ние разполагаме с инструменти, с помощта на които може да се наблюдава в Исландия прилагането на трудовото право спрямо а, работещи от Европейския съюз. Ние говорим за правосъдие, за гарантиране на достъпа до а, средства за правна защита – това обаче, такъв достъп нашите вносители на петицията не са получили в Исландия. И аз много благодаря за тези журналистически разследвания, защото благодарение на тях ние виждаме каква е голата истина. Тези разследвания, разбира се, също могат да продължат и да се координираме в рамките на нашата комисия. Много ви благодаря. И сега господин Айо Салиба от Социалистите и демократите има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на вносителите за тези важни а, петиции и за това, че те се включиха днес, а, макар и дистанционно, на нашето заседание. Като член на политическата група на социалисти и демократи, както и член на комисията по заетост, а, аз напълно съм съгласен с вашата позиция, че, а именно, че вашите трудови права са били сериозно нарушени. Вие трябва да бъдете заплатени по същия начин, а, както и местните граждани. Това е форма на дискриминация. Вие трябва да бъдете третирано по еднакъв начин без значение от коя държава членка вие сте, какъв е цвета на кожата ви, каква е вашата, какво е вашето вероисповедание и така нататък. И нека да не забравяме, че с кризата COVID-19 ние виждаме задълбочаването на социалния дъмпинг, на нарушаване на трудовото право и на много други права. Това посочва, че съществуват и проблеми с изпълнението а, на практика на а, всички законодателни актове, на всички закони, които защитават работещите. Виждаме, че а, в законодателните акти за предоставяне на услуги не се спазват навсякъде. Именно имам предвид социална закрила, безопасен транспорт и достойно настаняване, равно заплащане и така нататък. Ние сме длъжни да предприемем следващи стъпки и да подпомогнем вносителите на двете петиции. Умолявам комисията да разгледа този въпрос за дискриминация непосредствено с исландските власти. Първо трябва да се извърши наистина надлежно разследване на жалбите на вносителите, да им се предостави достъп до средства за правна защита. Това са основни права, които са отказани на пети... вносителите на петициите. Отказани от работодателя в Исландия. Обръщам се към вас, госпожо председател – да изпратите писмо, с молба да изпратите писмо до властите в Исландия, да отговорят какви мерки са предприяти по отношение правата на работниците и най-вече работниците, които идат от други държави членки в Исландия. Благодаря ви. Thank you very much. Много ви благодаря, Алекс. Сега госпожа Рамона Стругарю. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също така на вносителите на петицията за тяхното изказване и за тяхната смелост да се борят за своите права в една ситуация, която е абсолютно неприемлива. Очевидно е, че имало дискриминация от гледна точка на заплащането на труда, настаняването, и всичко друго, като насилие. Бяха публикувани техните лични данни, банковите им данни. Всичко това са изключително сериозни нарушения и не можем да допуснем нищо да не се направи. Комисията отговори в писмен вид и смятам, че комисията е абсолютно заблудена. Аз съм много разочарована. Комисията казва, че става дума за изолирани случаи, че всичко това трябва да се реши от исландските компетентни органи и съдебните органи също така се включват в това число. Обаче става дума за нарушаване на правата на граждани на Европейския съюз от страна на трета държава, с която имаме тесни отношения. Не може да не реагираме дори само един гражданин в подобна ситуация да има, пак сме длъжни да защитаваме правата на този гражданин. Имаше съобщение също така и в различни медии, включително в пресата, и ставаше дума за това, че тази а, фирма фалира. След това същия човек създаде нова фирма. Тоест, всъщност продължават абсолютно същите правонарушения. 4000 са европейските граждани, които работят в Исландия. И искам също като колегата помоля да се вземе с това комисията на Европейския парламент по заедостта, както и представителството на Европейския съюз в Исландия. Сега господин Златовски има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Chciałbym stwierdzić, że petycja ta powinna zostać, pozostać otwarta. Mówimy o Аз смятам, уважаема госпожо председател, че тази петиция трябва да остане и да продължи нейното разглеждане. Не може да се случват такива неща в, в Европа. Европейски граждани да бъдат малтретирани възоснова на техния происход и тяхната националност. Много често а, ние обвиняват или биват обвинявани полски работници, български, румънски, че а, а, допринасят за социалния дъмпинг. Това не е така. Те са принудени да работят при такива условия и на такова заплащане. Това е сериозен проблем, който трябва да бъде отправен директно към исландските власти в случая. Това, което чуваме от носителите на петициите, разбираме, че става въпрос за скандална практика в Исландия, на която трябва да се сложи край. Това не са отделени случаи. За това трябва да се запази петицията. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Сега започваме с втория кръг. И сега от НП господин Винси. Thank you very much. Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Обеден съм, че тази петиция е абсолютно ясна. Не се сблъскваме само с единичен случай, става дума за системен проблем, който се отнася до условията на труд в Исландия. Системните проблеми трябва да се решават в контекста на взаимоотношенията между Европейския съюз и Исландия. Убеден съм, че Европейската комисия има много повече правомощи и може да направи много повече. Ние в Европейския парламент се борим за правата на работниците, включително и в трети държави извън Европейския съюз. И сме много внимателни, когато сключваме споразуменията за свободна търговия, за това наша отговорност е също да следим какво се случва с нашето сътрудничество и светлината на тези споразумения. Затова смятам, че Европейската комисия има важната задача да следи как споразумението с Исландия се спазва на практика. Също така бих искал да получат повече указания вносителят на петицията, как те могат да решат своя проблем и кой е органът, в който те могат да подадат своята жалба, например надзорния орган на Европейското економическо пространство. Благодаря ви. Много благодаря. Сега даваме думата отново на вносителите на петициите. Искам да ви кажа, че в 3.45 ще свърши устния превод, за това ще помоля в рамките на една минута да приключат вносителят на петицията със своите изложения, заключителни думи. Mr. Vizire, now please press speak button. Vă mulțumesc și sper... Много ви благодаря. Надявам се, искрено се надявам, че няма да се забрави този случай. Не е възможно, не е допустимо чужденци в Исландия да попаднат в такава ситуация, в каквато бях аз. Когато се обърнах към полицията, тя не направи нищо, за да ми помогне. Извикаха ме да отида след три седмици. Същото беше и в болницата – агенцията по заетост просто ме изхвърли от квартирата и а, трябваше да се върна в Румъния. Моля ви, обърнете внимание на нашата петиция. Аз съм носителят, но тя е колективна. Благодаря ви. Много благодаря. Сега следващия вносител има думата за една минута. Mr. Peptenau, please open, please press speak button. Mr. Ce rog eu Comisia Parlamentului European? Много ви благодаря. Моля, обръщам се към Комисията по петициите към Европейския парламент. Моля ви, вземете всички материали, които сме ви <clears throat> изпратили. Моля ви, обърнете внимание и на двата репортажа, извършени както от исландската, така и от румънската телевизия, за да бъде облегчено положението на тези европейски граждани, работещи в Исландия. Важно е исландските власти да разберат, че трябва да спазват правата на човека, основните права. Ние работим над 20 часа дневно, а не сме добре дошли там. Какво става с нашите права и свободи, с здравето? Бяхме принудени да се върнем. Върнахме се болни, с професионални заболявания. Благодаря ви още веднъж и напълно се доверявам на комисията по петиции в Европейския парламент. Тук става въпрос за общ проблем на европейските граждани. Много благодаря и на двамата вносители на петициите за тяхното изложение, след като изслушахме вносителите на петициите, Европейската комисия и парламентарните групи. Предложението на председателството да остане тази петиция отворена, също така да изпратим писмо до съответните компетентни органи в Исландия, за да ни обяснят какви мерки са предприели, за да бъдат защитени правата на работниците не трябва да се заправя, че Исландия е член на Европейското економическо пространство и за това подлежи на разпоредбите на договора за зона за свободна търговия и Исландия следва да спазва това споразумение за свободна търговия и трябва да спазва правата на работниците. За това първото да се изпрати писмо до съответните компетентни исландски органи, които да ни кажат какви мерки са предприяти от правителството, за да се спазват правата на работниците и да се спазва споразумението за свободна търговия. Второ, ще помолим актуална информация от Европейската комисия. Не сме доволни от отговор на Европейската комисия, че това е изцяло в правомощията на Исландия. И искаме да обърнем вниманието на Европейската комисия, че една държава, която е член на Европейското економическо пространство, не би трябвало да допуска да се нарушават правата на работниците, както го посочиха и вносителите на петицията. За това ще помолим Европейската комисия да събере повече информация, да ни предостави по-подробна информация и да ни каже как стоят нещата в Исландия с различни подобни предприятия. И трето, ще помолим Комисията по заедостта на Европейския парламент, ще насочим тези петиции в Комисията по заедостта и ще помолим Комисията по заедостта да излезе със становище по тези петиции. За това много благодаря. Благодарим всички на вносителите на петициите. Преминаваме към следващата точка – Петиция номер 689 от 1998 година, внесена от Дейвид Петри с британско гражданство от името на Сдружението на преподавателите по чужди езици в Италия относно положението на преподавателите по чужди език в Италия. Добре дошъл, казвам на вносителя. Имате 5 минути, за да представите вашата петиция. Заповядайте. Mr. Petri, please press speak button. Good afternoon. Здравейте. На първо място искам да благодаря на вас, госпожо председател, за това, че ни позволихте да си изкажем това изслушване. най-топли благодарности и към секретарията на комисията ви, ко... който винаги се отнася към нас с изключително добро уважение за читане, Ще започна малко необичайно, като ще задам един въпрос. Вижда ли комисията често обстоятелства, при които държава членка може да оправдае със своето законодателство не спазването на членове 47 и 21? от Европейската харта на основните човешки права. Малко допълнителна информация. Италия е в нарушение с, на правилата на правата на Европейския единен пазар в 6 решения на Европейския съд. Италианската държава трябва напълно да е транспонирала а, това законодателство и съответно да приложи решението на съда, но до момента не е а, факт. О, до 260 лектори от неиталянски происход а, са в процеси и съдебни спорове за незаплащане на техните хонорари и социални осигуровки в последното десетилетие. Европейската комисия започна един пилотен случай с цел да се разреши бързо и а, до а, пронамерено решението. И а, да се заеме с така нареченото италианско законодателство. И много така наречения Гелмини реформ. А, реформата Гелмини – и да не се отхвърлят толкова бързо тези случаи в местното съдебно на местно съдебно равнище. В касационния съд беше казано, че а, такива случаи, такива дела могат автоматично да бъдат приключвани единствено и само ако са в полза на а, тъжителя. Едно е, между Министерско законодателство 773 от август 2019 година е, всъщност е, цели прилагането на член 11 и спазването на европейското законодателство с допълнителен договор, който ще бъде съфинансират от държавата и университетите. Този декрет обаче съдържа и клауза, която иска от нас да подпишем декларация, в която а, декларираме, че всички актове и или всички съдебни спорове, които в момента са висящи или а, в бъдеще по същество или по а, форма. Вие виждате това в документа, който съм приложил. А, тоест, ние, те искат от нас да се откажем от каквато и да била правна защита на основата на член 47, която се предвижда в хартата на човешките права. На 23 януари 2018 година, госпожо председател, вашата предшественица, госпожа Викстрюм, изпрати и писмо до председателя на Брексит комитета господин Ферхоштот и там трябва да кажа, това беше съвсем на място от страна на вашата предшественица с оглед на настоящите спортове. 2060-те които споменах, са лектори от всички страни на Европейския съюз. Но поради английски язик Великобритания английските са най-много на брой. И накрая, въпрос към Европейската комисия. Европейският съд вече на няколко пъти установи, че Италия не спазва тези правила. И е, ни се струва, че комисията се е отказва да се бори. Въпросът ми. Е, какви мерки ще и трябва да направи ам, Европейската комисия преди аз да се присъединя към множеството ми колеги, които вече са починали? Thank you very much. Now... Много ви благодаря. Сега ще дам думата на Лесия Валентино от Генерална дирекция правосъдие на комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителя. Искам да ви информирам а, с, а, за актуални развития по повод на член 37 от Европейската харта човешките права, а колегата от Генерална дирекция Employment ще говори за спазването на решенията на Европейския съд. Първия въпрос, повдигнат от вносителя, е действително последната подточка от 26, параграф 3, и където се говори за затварянето на всички ам, случаи, процеси, свързани с а, лектори а, и съответното национално законодателство. Както вече обяснихме в предишно съобщение, комисията след а, проучване на своите служби за това как се прилага на практика това законодателство, влезна в диалог с италианските власти, за да намери разрешение този въпрос. Като резултат, италианските а, органи формираха комисията за приемането на член 11 от закон 1671 и влизането му в, села, в сила през 2017 година е да се разпределят нужните средства, така че да могат да се заплатят задълженията на университетите към лекторите, така че да се спази разпоредбата на, европейско, на италианското законодателство и съответно европейското законодателство, член 27 от Евро, а, договора за функционирането на Европейския съюз. Що се отнася до осъществяването на член 11, който комисията също се е ангажирала да мониторира напълно, ние искаме да а, уверим комисията, че с нов а, от 2018 година, ноември, беше потвърдено, че декретът се прилага от Министерството на образованието и научните изследвания. Януари 2018 година Министерството изпрати на комисията проекто декрета. На 30 октомври 2019 година италианските органи а, нотифицираха комисията за декрета, който наредбата, която прилага законодателството за университетите, критериите за разпределението на тези средства и допълнителните колективни споразумения, които трябва да се подпишат от университетите и бившите лектори до 31 октомври 2019 година и италианските органи а, потвърдиха, че а, давността ще изтече до 2020 година. Що се отнася до висящите а, о, процеси, по които а, са страни лекторите, влизането в сила обаче на а, тези разпоредби е под условие на прекратяване на делата. В отговор на искането на Комисията за допълнително пояснение, италианските органи уточниха, че всеки лектор има избор дали да продължи с процесите или да подпише споразумението, в съответствие с колективните споразумения на синдикатите с университетите. Само единствено ако това споразумение бъде подписано и а, изрично се престанови процеса, могат да се считат условията за спазани. Комисията смята, че законодателната рамка от а, законодателството 167 от 2017 и законодателството 2010, както и наредбата от 2019 година, е, а, че не се а, приключват автоматично тези процеси и тези съдебни спорове. до 5 август 2020 година в отговор на искането на Комисията с допълнителни пояснения, италианските органи отговориха, че само няколко от а, университетите са сключили колективните споразумения и това е свързано с приложението на решението на Европейския съд. И сега давам думата на колегата в Генерална дирекция а, за а, заето, за да отговори на втората част на това на тази петиция. Thank you. Благодаря ви. Съвсем накратко ще представя позицията, тъй като колегата Лисия пространно обясни. ситуацията и посочи броя на университетите, които вече са сключили тези допълнителни колективни трудови договори. Този брой е много малък. Но, както каза комисията, закона плюс декрета на национално ниво са важни за прекратяването на съдебните спорове. Както казах, много е малък броя на университетите, изключили тези а, споразумения. А, и тази седмица комисията ще се свържи с а, компетентните италиански органи, за да преценим как ще продължим нататък. А именно, за да се сложи в един момент край на тези спорове. И каква е причината? Или а, съдебните решения на Европейския съд не се изпълняват в Италия, или може би а, е приложен погрешен метод за изчисляване на компенсацията на тези бивши лектори в Италия. Благодаря ви. Много ви благодаря. И сега. Всъщност не виждам. Камера фонтан select. No. Но. Um, now I'm giving the floor to Mr. Cosa. Господин Коша, заповядайте. 689 per 1908 vagy 98-as petícióra hívnám fel a figyelmüket, hogy az Olaszországban ще говоря за тази петиция, в която става дума за преподавателите по чужди езици, които са чужденци и които са дискриминирани от гледна точка на заплатите и условията на труд. Това не е нова тема. Вече имаше пет различни петиции, посветени на този проблем. Това е един въпрос, който Европейската комисия следи от много време и насочва италианската бюрокрация към решаването на проблема – през 2018 година Министерството на образованието в Италия предложи указ, чрез който се създава възможност за създаване на равноправни, равнопоставени условия за тези преподаватели. Така че имаше правна възможност да се реши проблема с статуса на засегнатите хора. Обаче, както стана ясно в последствие, прилагането на новия указ беше отложено до юни 2020 година. И Миланския университет единствен прояви интерес към тази нова система. Нито един друг университет не включи преподавателите, чужденци в договорите за колективно трудово договаряне. Европейското законодателство, договорите забраняват дискриминация възоснова на гражданството. Това също така е член 21 на Хартата за основните права. Според мен абсолютно ясно, че и италианските компетентни органи и университети не спазват собственото си законодателство, което е в сила, нито спазват европейското законодателство. За това предлагам да се запази отворния характер на тази петиция и предлагам Европейската комисия да предприеме необходимите, всички необходими правни мерки срещу компетентните италиански органи и комисия да остане отворен, докато проблема не се реши. Това е предложението на НП. Много ви благодаря. Сега Айгос Либа Отново благодаря на вносителя на петиция за това, че отново за пореден път обясни на нас, на тази комисия, своята молба и своята петиция. Също така, като отчитаме това, което се случваше междувременно с другите петиции и съобщението на Европейската комисия през 2019 година, комисията започна наказателна процедура по тези изключително сериозни проблеми, допустими практики на недопустима практика на италианските университети. Правителството на Италия реагира с, с указ от 16 август 2019 година, който заделяше 8 милиона евро, за да се увеличат средствата, с които да разполагат университетите. А така гласи член 11 на същия УГАС. Тази сума трябваше да се разпредели сред университетите, които в резултата би трябвало да възприемат изпълнението на два критерия – пропорционална броя на чуждестранните преподаватели и обхванати бяха университетите, които са включили такива договори до 31 август 2019 година. Възнаграждението трябва да бъде фиксирано и съразмерно с другите видове заплащане – които отговарят на еквивалента от 500 академични часа. Виждаме, че най-малкото компетентните италиански органи предприеха стъпки, за да се защити ситуацията на чуждестранните преподаватели по чужди езици. Обаче важно е тази петиция да остане отворена, за да може и комисията по петициите, да Европейската комисия да могат най-малкото да следят това дали италианските университети спазват този указ и дали използват средствата, които са били предоставени на тях от италианското правителство. В съответствие с този указ, така че отново благодаря на вносителя на петицията. И отново, нека да оставим тази петиция отворена. Thank you very much. Благодаря ви. Сега госпожа Мюллер. Много ви благодаря. Дискриминацията спрямо чуждоязиковите лектори в италиански университети се разглежда от десетилетия, както казаха и други колеги. Искам да благодаря най-сърдечно на вносителя на петицията – който се бори от години и не се отказва. Ние от години е, в нашата комисия разглеждаме този проблем. Има и други петиции, които а, показват, че това е факт, а именно неравнопоставеното третиране на чуждестранни лектори в италиански лектори. Имам предвид петиции от испански вносители, немски вносители и така нататък. Комисията трябва да ясно да посочи, че италианските власти не се притържат към европейските норми. До момента не са компенсирани и обещетени и чуждестранните лектори. Много от тях вече са се пенсионирали. Тук става въпрос и за нещо по-голямо. Правовата държава на лице ли е? Не може Италия да се измъква от а, а, европейските договори, както и от съдебните решения на Европейския съд. Комисията трябва да предприеме необходимите мерки. Ние изрично подкрепяме вносителя. Благодаря ви. Thank you very much. Now has the floor Mr. Zlotowski. Благодаря ви. Господин Златовски има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Тази петиция трябва да остане отворена. Това е петиция, която се обръща към много важен сектор образователния. Тя обаче е много сходна с петицията, която разгледахме преди малко. Този проблем съществува от 22 години и няма решение. Не мога да си го представя това. Затова аз съм за задържането на петицията и се надявам да допренеса по някакъв начин за намирането на решение. Благодаря. Благодаря ви. Започваме с втория кръг от е, въпроси. Господин Яо от НП. Äh, Благодаря, госпожо председател. По принцип, това трябва да е лесен въпрос. Когато имаме вносител, внася петиция, комисията казва, вносителят има право, обръщаме се към а, съдилищата и се намира решение. Какво, каква обаче реалността? От 98 година тази петиция. Ами, колко време трябва да мине това? Нормално ли е за Европейския съюз? Значи, имаме а, правомерно съдебно решение. Обаче, системата продължава да не работи. Значи, има нещо нередно. И трябва да си зададем всички ние въпроса. Още 20 години ли трябва да чакаме? Значи, това не мога да го повярвам. Обръщам се към комисията. Моля ви, ако трябва а, а, да се образува процедура а, по нарушение на, на договорите и така нататък. Просто трябва да се предприеме нещо ако трябва да се отправи настоятелно писмо към италианското правителство, недопустима е такава ситуация, е една правова държава да работи по този начин. Благодаря. Thank you very much. Now... Благодаря ви. Искаме да приключим сега. господин носител, имате две минути на разположение. Um, thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да уточним малко терминологията. Госпожа Леси от комисията описва последната страница на наредбата като waiver. Аз от адвокати в Великобритания Великобритания и от Италия съм се консултирал и това не може да се нарече освобождаване от отговорност или някакъв вид waiver. Това е а, принудително писмо. Имам а, този документ от една колежка, колежка а, която съди на университета си за 10 годишно незаплащане в размер на 289 хиляди. Как се очаква от нея да го подпише? Също така, на 21 юли комисията получи писмо от университета на Болония, един от нарушителите в нашите дела. И в последното писмо на това писмо, парафразирам, но се казва, че степен, Наредбата не променя нищо от а, законодателна, нито от финансова гледна точка и така или иначе това законодателство не се прилага към университетите и преговарянето за допълнителен а, договор. От гледна точка на университетите, те трябва да съфинансират това споразумение, а те няма да го направят. Има много маничък морков и няма тояга. Накрая искам да се обърна към господин Перес и да му благодаря. Той следи случая от доста време. Съгласен съм с него, че наистина е много трудно да се изчислят нещата. Вероятно комисията би могла да се заеме с това. Благодаря. Благодаря на вносителя. и това, че изслушахте вносителите. Искам да благодаря на всички колеги. Ще оставим а, петицията отворена, както предложиха редица колеги. Наистина е необичайно да видим как толкова дълго време чака комисията преди да разреши проблема. Нашето предложение е да оставим комисията от извинявайте, петицията отворена, но също така да изпратим петицията на комисията Юри и също така да, се, да помолим Европейската комисия да не се обръща към съответния комисар – Т.е. напротив, да се а, обърне към съответния комисар и не само да се обърне, но и да ни информира какво ще е решението и също така как се прилага за решението на съда, за да се реши този проблем, който съществува от толкова години. Също така а, изпратихме писмо. Ще изпратим писмо на италианските органи ще ги информираме, че а, от 20 години се движи тази петиция и а, се питаме как се спазват решения на Европейския съд. И сега преминаваме към следващата точка. Петицията, представена от ирландски гражданин за това, че трябва да се спазва Европейската харта на човешките права и в националното а, процесуално право. Лицето е, ще се включи от разстояние, за да може той да представи своята петиция. Господин Бърн, моля, натиснете своя микрофон. Please, you can start. Oh, sorry. Um, I would like to thank the committee. Искам да благодаря на Комисията по петиции за това, че ми дава възможност да се изкажа. Два документа предоставих. Основния въпрос националните съдилища в, Европейск... в Ирландия не следва ли да а, спазват Европейската харта за за човешки права, по-конкретно член 8, който се прилага за всяко лице в Европейския съюз, от който се всяко лице, от което се събират данни и не трябва ли да се гарантира право на достъп към тези данни, които се събират, право на корекция на тези данни не е ли възможно да се успорва събирането на тези данни, макар че член 8 да дава възможност за предоставяне съгласие от сега от страна на субектите на данни, все още не са уредени другите съпътстващи права за допълнителен достъп, поправяне и анонимизиране на данните. документа, за който аз говоря от 2009 година, законодателство въведено през 2009 година, част 96-та от този акт, според мен е в а, противоречие на европейското законодателство. Едно лице може да не е неясно, че се събират данните. Обръщам се към вносителя на петицията. Hello, can you hear me? Дали ме чувате? Да. Става дума за едрите инвеститори на пазара. И нямаше възможност за това да се извърши процес на придобиване процедурите за придобиване са изключително тромави и не позволява да бъдат защитени инвеститори. Нямат възможност чуждестранните граждани да упражнят своите права. И за това стои много простичкият въпрос. Дали могат отделните лица да упражнят своите права. Става дума за нещо, което е в основата на целия проблем, поставен в моята петиция. Националните органи са длъжни да изпълняват хартата за основни права, включително и когато се обработват личните данни на гражданите. Също така имаше решение на съда и беше признато, че е имало дискриминация. Независимо от това, виждаме, че има стълкновителни норми между националното законодателство и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Всичките предприятия трябва да положат усилия да постигнат целите, визирани в закона. Европейската комисия трябва да следи спазването на европейското законодателство. Съда на Европейския съюз посочи излично, че националното законодателство не може да води до подкопаване на действието на европейското законодателство. За това молим Европейската комисия да направи така, щото компетентните органи в Ирландия да спазват национ... извинете, европейското законодателство. Няма значение какви са условията. Нито едно национално законодателство не може да влиза в противоречие с европейското законодателство. Благодаря ви. Много ви благодаря казва председателстващата. Сега давам думата на Мария Росарио Молика от Европейската комисия, Генерална дирекция правосъдие. Мистер Кайсен, please uh, press the speak button. Мистер Кайзен? Господин Кайзен, изключена ви е камерата, не можем да ви видим.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 Hello, Mr. Kaisen. Could you please press speed button? Um, we have a technical... Имаме технически проблеми. Не можем да свържем с Европейската комисия за това. Сега ще дам думата на депутатите. Първо, ще дам думата на координатора на НП, господин Винце. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Благодаря много за тази петиция. Хартата за основните права наистина е нарушена. Стои въпроса дали съдилищата трябва да изпълняват или не. Предполага се, че харта е неотменна част от договорите. Но националните съдилище националното законодателство имат примат при тази материя, с която в момента се занимаваме. Смята се, че Хартата за основните права е вторично, а не първично законодателство. Аз съм съгласен с това, за това е важно да настояваме държавите членки да спазват Хартата за основните права, но винаги в светлината на националното законодателство. Това е една тема, която постоянно ще изниква отново и отново, когато обсъждаме и механизма за прилага на принципите на правови държави. Аз съм съгласен с правната позиция, представена от Европейската комисия. Затова смятам, че тази петиция може да се закрие, защото няма възможност и не може да бъдат принудени националните съдилища да оформят своите решения в зависимост от харта за основни права. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Агиус Бланко. Благодаря. Наистина това е много интересен правен проблем, защото ние сме в една двойствена ситуация. Защото да, наистина Хартата за основните права, колкото и да се подразбира, че като всеки един международен договор, тя цели да запазва основните права и трябва да бъде част от конституционното право на всяка държава членка, обаче там има ограничителна клауза. клауза. Също така има един друг аспект, който е свързан пряко с, държавните помощи. И това вече ни препраща отново към правото на Европейския съюз и съдебната практика на съда на Европейския съюз. Тоест, тук имаме основните права, право на справедлив процес, достъп до информация. Това всичко е провъзгласено е, от Харта за основни права, но също така е провъзгласено и от съдебната практика на Европейския съд за европейски права, за човешки права. И ако Ирландия или която да било друга Държавшенка не спазва това, трябва ако става дума за европейското законодателство, мисля, че трябва да съгласим с Европейската комисия, защото не може да се разширява приложението на хартата за основни права, така че тя да обхваща всеки един свободен, извинете, съдебен процес. От друга страна, когато става дума за държава членка на Европейския съюз, би трябвало Европейската комисия да проявя повече интерес, а не просто да оставя на страна проблеми, защото технически погледното не може да се допусне позовава на харта на основните права. Така че, наистина, хартата за основни права е доста широка и след всичките филтри тази петиция е стигнала до нашата комисия, комисия по петиции. Затова трябва Европейската комисия наистина да проучи дали наистина са нарушени основните права на гражданин на Европейския съюз. Затова съм по-склонен да мисля, че следва да се и използва клаузата, която не позволява да се разширя прекомерно прилагането на харта за основни права, но така или иначе трябва да помислим как светлината на европейското законодателство следва да защитим правата на европейските граждани. Така че съгласен съм формално погледнато с подход на Европейската комисия, но виждаме, че тук става дума за много явни нарушения и комисията би трябвало да прояви малко повече интерес към тази ситуация в държава членка. Благодаря за това. Предлага се тази петиция да остане отворена. Така ли предлагате? Не, както казвам, аз съм съгласен с подхода на комисията, на Европейската комисия. Мисля си, че самата петиция може да бъде затворена. Мисля, че трябва да говорим и за действията на Европейската комисия. Става дума за много явни нарушения. Може би не можем да се позоваваме тук на хардата за основни, страна, но, е, за основни права, извинете, на Европейската комисия все пак би трябвало да прояви повече интерес, че предлагам да се затвори тази петиция. Много ви благодаря сега. Господин Златовски от е, ЕКАРА има думата. Шановни Państwo, с нашего пункта видения справа. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че случаят е ясен тук от правна гледна точка. Тук става въпрос за прилагане на национално законодателство. Не се прилага европейско законодателство. В този случай е, не можем да говорим за не спазваме на а, а, Европейската харта за основните права. Тук Става въпрос за едно по-широко тълкуване, което е недопустимо. Много благодаря. Сега госпожа Жданока има думата. Yes, thank you. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, Не чуваме гласа на комисията в момента, но разполагаме с писмения и отговор. Комисията се позовава на член 51 първи параграф от хартата. Както знаем, този 51 член държавите членки прилагат хартата само тогава, когато прилагат и изпълняват европейско законодателство. Някои държави членки а, също а, отправиха оплаквания за това, че а, им се налага да прилагат хартата над националното законодателство. И това е, разбира се, е, сериозен казус. И вече получаваме различни петиции именно които а, а, се позовават на а, различни клаузи за недискриминация в хартата при различни случаи в а, собствените им държави членки. Искам да ви напомня, колеги, че Европейския парламент прие резолюция преди няколко години за бъдещето на Европа и стратегическото развитие на европейското законодателство и договорите. Господин Ферховстат участваше много активно тогава и а, мнозинството, а, както и нашата, а, моята политическа група, а, гласува за отмяната именно на точно този член 51, параграф 1 от Хартата за основни права. И с оглед на конференцията за бъдещето на Европа, трябва да разгледаме внимателно този проблем, тази разпоредба, за да отстраним това противоречие. Ами, но не може само да се тупаме в гърдите, че сме шампионите по защита на правата на, на, на човека, пък да не прилагаме хартата. Що се отнася до тази конкретна петиция, искам първо да благодаря на вносителя й за повдигането на въпроса, за това, че ни напомня за съществуването на този проблем, заложен в член 51, първи параграф. Въпреки това смятам, че към момента петицията е неоснователна и трябва да прекратим разглеждането й. Gracias, Много благодаря, госпожо Жданоко. Остават ни 15 минути до нашето прекъсване. Бих искала да се опитаме, ако, възмо... ако е възможно, да свържем с представителите на Европейската комисия. Не знам дали техническите ни служби ще успеят да го направят. Yes, I'm, I'm connected now. I hope you can hear me. Да, имаме връзка вече. Надявам се, че можете да ме чуете. Съжалявам за техническите ни трудности, но техниците явно успяха да ми помогнат. Вече ме чувате, виждате ме. Ако може съвсем накратко да отговоря за във връзка с, с петицията. За съжаление, пропуснах дебата, който последва въведението на вносителя, но а, ви уверявам, че много внимателно сме прочели петицията и първата, и тази, която дойде преди няколко дни. И действително става въпрос за това дали по член 51.1 от хартата националното законодателство, което е прието след като комисията е публикувало положително решение, в което в общи линии се казва, че съответната мярка за държавна помощ е в съответствие с европейското законодателство за държавна помощ. Дали това представлява приложение на европейското законодателство по значението на член 51.1 на хартата и като последица дали държавата членка под въпрос трябва да спазва основните човешки права, вписани в харта на Европейския съюз. За съжаление, отговорът е, че такова национално законодателство, националната агенция, акта за Националната агенция за управление на активи не представлява приложение на европейско законодателство по значението на член 51. И това се дължи на факта, че в светлината на европейската юриспруденция в резултат на решенията на Европейския съд се прилага европейското законодателство в два сценария. На първо място, когато държавата е членка с национална мярка спазва задължение, което е наложено от разпоредби на европейското законодателство този случай, в случая е представен от носителя, мярката в държавата членка, която е в резултат на положително решение на комисията, не попада в тази първа категория. И това се дължи на факта, че няма задължение по европейското законодателство да се приема подобна мярка, а само е, задължение да се въздържаме от мерки, които няма да бъдат обхванати от положителното решение за държавната помощ от страна на комисията. Има втори сценарий, който може да се разгледа, когато става въпрос за приложение на европейско законодателство. И тук става въпрос за сценарий, в който хартата се прилага за държавите членки, защото държавите членки прилагат европейското законодателство. Всъщност, извинявайте, ще започна отново. Където националните мерки се приемат на основата на изключението европейското законодателство. Тук отново системата, която се въвежда в договорите, когато става въпрос за правилата за държавна помощ, е такова, че когато една национална мярка е квалифицирана като държавна помощ по значението на член 1.7, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, то тогава тази мярка се счита за в, в разрез на правилата на вътрешния пазар и съответно е, не е позволена. Тук нямаме такова изключение, в което да има пространство, в което да има възможност да се приложи национална мярка. Единственият вариант, когато се прилага тази мярка, е а, да се нотифицира а, комисията за това, че ще се приеме такава марка, а, мярка за държавна помощ и да се изчака решението на комисията. Това се е случило в настоящия случай, но националната мярка, приета на основата на, комес... Е, на е, решението на комисията не е в резултат на прилагане на европейско законодателство. С други думи, накратко, решения на държавите членки, които се предоставят а, държавни помощи, дори когато са в резултат на положително решение на комисията, не, са, не съставляват приложение на европейското законодателство, защото комисията не предвижда изключения от европейското, семейство, е, от европейското законодателство. Е, друга страна трябва да се е, отбележи, че когато комисията приема такива положителни решения, също спазва човешките права и член 51. Така че, в заключение, макар да няма приложение на европейското законодателство в този случай, държавите членки, включително техните съдебни власти, трябва да следят ефективното спазване на основните човешки права в съответствие с тяхното национално законодателство и а, ангажименти към международните а, конвенции за човешки права. А сега се обръщам към по-последните коментари на вносителя, именно член 8, личните данни. Вносителят казва, че раздел 96 на акта от, 90 и, е, от 2009 не спазват не спазва Харта на човешките права. На първо място, член 9 от Хартата се прилага в различни законодателни актове на Европейския съюз, регламента от 2016 678, общи регламент за защита на личните данни, както и други законодателни актове защитават личните данни и те проистичат от член 8 на хартата. Но когато има нарушение на европейското законодателство за защита на данните, мониторинга, наблюдението и приложението попада в, национални, в правомощите на националните органи по надзор на ам, спазването на условията за лични данни. Ако на това ниво не се разреши въпросът, то тогава той може да бъде отнесен към националното, а, националните съдилища. Така че комисията няма правомощие да разглежда жалби във връзка с а, нарушаване на правата за лични данни по индивидуални случаи. Тези жалби трябва да се отнесат към националните органи. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Thank you very much. I'm sorry. I, I had to... Моля да ме извините. Госпожа Толм има думата. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи. В много голяма а, степен съм съгласна с казаното от колегата Татьяна Жданока и всички членове на нашата комисия знаят, че в всяко едно наше заседание говорим за член 51. И всеки път комисията взима думата и отново и отново ни обяснява, че не можем да направим каквото и да било. И аз се усещам, се чувствам все едно не съм в парламента, ами съм в училище и някой ми а, изнася лекция. Но ние сме членове на комисията по петиции първия филтър, към който идват хората със своите проблеми. Ние виждаме ясно какъв е проблема. Може би следва, не знам, да рестартираме този дебат за парламента. Или да пренапишем тази харта и член 51 да бъде член 1, а не 51, да не отправяме някакво грешно послание. Хората не разбират, че има един мъничък член, който е скрин там, скрит там и, и изтрива всичко, когато става въпрос за субсидиарност. Нека да обмислим това и да действаме като политици, а не като а, някакви жертви на а, законодателен капан. А, може би, втори или трети път да гласуваме и най-накрая да се постигне нещо в това отношение. Благодаря. Благодаря ви. И сега за заключителни думи има възможност да се каже вносителя на петицията две минути. Много ви благодаря за вашето време. Единственият проблем, който а, стои е, че има европейско законодателство, има решение на съда на Европейския съюз и би трябвало това да обхваща всички ни. Европейската комисия използва нещо много удобно за нея, ако мога да бъда откровенен. Би трябвало европейските граждани да могат да се радват на всичките свои права, провъзгласени от европейското законодателство. Ние трябва да изискваме спазване на закона. Става дума за законодателство, европейско законодателство. И това, което се случва, е много разочароващо. Виждаме, че става дума за не спазване на европейското законодателство, но комисията казва, че не може да се използва в този случай – хартата за основни права и комисията практически се отказва от всяка отговорност. Аз съм много разочарован. Не съм само. Аз има много хора, които се сблъскват с този проблем, който е описан в моята петиция. Искам още веднъж да ви благодаря за времето, което посветихте на моята петиция. Много ви благодаря на вносителя. Нашето предложение на председателство, след като изслушахме вас, вносителя на петицията, Европейската комисия и депутатите от различни групи в Европейския парламент, смятаме, че следва да се затвори тази петиция. С това приключваме с тази част нашето заседание и сега ще се срещнем отново след един час. Необходим е този час, за да може да се извърши дезинфектиране на залата. Много ви благодаря. Ще се срещнем след един час в 4.45. Благодаря ви.